Така че желая на господин Кашман смелост и кораж и делото му да се увенчае с успех. Благодаря, госпожо Санджентини. Приключваме дебата. Утре ще се гласува доклада по, в 11.30 часа. Минаваме към следващата точка, а именно доклада Мейер за дейността на комисията по петиции през 2010 година. На първо място давам думата на господин Мейер за 4 минути. Благодаря, господин председател. Господа евродепутати, господа представители на комисията и на съвета. Благодаря на всички колеги от Комисията по петиции, които ни позволиха да изработим доклад, който да отразява консенсус Салавракос, госпожа Ветман, госпожа, господин Булан. Това са имената само на някои колеги, които с труда си позволиха да представим един добре разписан доклад с усилие и с успех, дори и най-сложните дела са лесни. Днес обсъждаме, утре ще гласуваме този доклад за дейността на Комисията по петиции през 2010 година и докладът е свързан не с законодателната ни програма, а с волята на гражданите. Нашата цел е тройна. На първо място да отразим дейността на нашата комисия през 2010 е, година. Това първо. Второ, да подчертаем ролята на комисията по петиции, както и правото на петиции от страна на европейското гражданство, което има право да се жалва от неприлагане на законодателството. И на трето място да подчертаем необходимостта от законодателни промени, като например правно обвързващия характер на Хартата за основни права и свободи, както и гражданската инициатива. По принцип отбелязваме 14% намаление в сравнение с 2009 година. Основните теми, по които можем да ги класифицираме, са основните права и свободи, правосъдието, вътрешния пазар и околната среда. По-голямата част от петициите са свързани с околната среда. Затова трябва да се приемат нови законодателни механизми. Най-често използваните езици са немски, испански, италиански и английски. Националностите на е, подалите жалби са немци, след това италианци, испанци и румънци. Има голяма промяна, що се отнася до страните. За Испания са подадени най-много жалби, даже повече, отколкото за целият Евросъюз. След това следват Германия и Италия. Форматът е обикно, обичайно интернет. Интернет е, измества вече хартиеният носител и са проведени три проучвателни мисии в, на устието на река Уелва в Испания, където са, се изхвърлят токсични отпадъци, след това в Италия и след това в Австрия и в двата последни случаи са свързани пак жалбите с опазване на околната среда, с построяването на ски курорт в единия случай, в случая на Австрия. В а, конкретния случай на нашия доклад подчертаваме нуждата на намаляване на дните, които са нужни за проучване на дадена петиция. Това вече е поставено от сеньор Итургай, от господин Итургай при предходният доклад. Бих искал да подчертая, че е изключително важна за работата на нашата комисия да имаме непрекъсната комуникация с Европейския омбудсман. Отбелязва се слабо прилагане на, съществуващата, на съществуващото законодателство в областта на опазването на околната среда, но пък от друга страна искаме да подчертаем колко добре в момента действат нашите връзки с господин Диамандорус. Искам да почетая в заключение, че една от най-големите новости е така наречената гражданска инициатива. Ние определено смятаме, че трябва да използваме колкото се може този нов инструмент и смятаме освен това, че хартата и нейният правно обвързващ характер следва да бъдат подложени на допълнително обсъждане. Благодаря. Благодаря ви и аз, каза председателя. Дам думата от името на комисията на комисар Шефкович. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Майер за този много значителен доклад. Бих искал да се спра на три неща. Първо, сътрудничеството с комисията. Второ, проблемите свързани с сроковете, които бяха повдигнати в доклада, както и естеството на петициите, за които има нужда да си сътрудничество. Не първо сътрудничеството с комисията. Бих искал още веднъж да повторя пред членовете на Европейския парламент, че ние желаем да продължиме активното и градивно сътрудничество и да ви подпомогнем при проучването на петициите. Както каза господин Мейер, за повече от половината допустими петиции е, вие се обърнахте към нас и искам да кажа, че мисля, че горе-долу тази цифра отговаря на цифрите, е, с които разполагахме за 2009 година. Т.е. ние си сътрудничахме по работата по тези петиции в много градивен дух. Е, нашата е, цел, цел е да видиме дали във всеки отделен случай има нарушение на европейското законодателство и бих искал също така да благодаря на вашата комисия за активното и участие и за помощта, която е отказала на Европейската комисия, както и на госпожа Олкън, която участва в конференцията за прилагане на ем, законодателството и правото в областта на околната среда, организирано от DG Екологият. На второ място е, в е, доклада се споменава нещо много важно. Става дума за сроковете. Разбира се, можем да дадем някои красноречиви примери където сроковете са прекалено дълги, прекалено дълго се разглежда информацията свързана с петициите. И, но имаме и много добри примери от последните месеци. През май бе внесена петиция относно етиктирането на продукти и происхода на продукти. Това беше следствие на катастрофата в Фукушима. Бих искал да благодаря на господин Деров за доклада, който ще бъде готов до края на годината по този въпрос. През 2013 година знаете, че ще се проведе годината на европейското гражданство и Знаете, че инициативата, гражданската инициатива влиза в сила на 1 април 2013 година. Искам се да се върна и към нещо, което в доклада бива подчертано като основно. Става дума за основните права и хартата за правата. В доклада се казва, че много, много е, понякога не може да се направи позоваване към хартата защото много, много, много, често естеството на а, проблемите, описани в петициите, са отвъд а, обхвата на европейското законодателство. Ние наистина приветстваме усилията, които а, са описани в доклада за намиране на един по-добър интерф, интерфейс при проучване на петициите. Разбирам, че този, този, този проблем ще доведе до внасане на някои изменения утре. Но в крайна сметка тук целта е, е да се е, да направим всичко възможно за подобряване имиджа на институцията, което е в наша обща интерес. Благодаря за извършената работа. Благодаря, господин Севкович. А сега от името на НП господин Яр. Две минути. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Аз благодаря на докладчика за чудесния му доклад от името на комисията е, по петициите. Благодарение на тази комисия е, гражданите могат да привлекат вниманието върху евентуално нарушение на общностното право и смятам, че е, това е една от най-конкретните последици от действието на Европейския съюз в ежедневието на гражданите, а именно правото на петиции. Броя на петициите, които получаваме, посочва, че е, гражданите все по-добре се служат с е, този инструмент. Е, през 2009 година ние подобрихме вътрешната си процедура. Различните депутати и администрацията заслужават нашето признание. Днес имаме възможност да даваме по-ефективни, по-бързи отговори. Много често, както казва докладчика, е, предмет на петициите е правото на околната среда. Трябва да се подобри е, комуникацията между комисиите и държавите членки в тази област защото прекалено често посланията са неразбираеми или просто вече не са актуални. Ето защо е, комисията трябва да е, подобри комуникацията си с някои държави членки, а от друга страна процедурите са дълги и това също е обект на жалби. Ние трябва да имаме възможност да се намесим още докато се планира е, даден проект, който ще навреди на околната среда, а не да се намесим едва след изграждането на даден обект, или когато просто е прекалено късно, за да се предприеме каквото и да било и да се отстрани е, предизвиканото зло. В заключение искам да привлека вниманието ви върху гражданската инициатива, която е много важна до края на годината, защото по този начин гражданите ще пристъпят към действие в политическата сфера. И според нас е необходимо Комисията по петициите, която в същински смисъл представлява гражданите, да изиграе подобаващата и роля. Председателя, господин Бостинаро има думата. Благодаря. Господин председател, господин Шевкович, скъпи колеги, Бих искал първо да подкреп, да подчертая основната и значима роля на Комисията по петициите, която има за цел да защити правата на европейските граждани, когато подобни права не се спазват. Ние, европейските депутати, които сме пред, представители на нашите съграждани, имаме правото и задължението да ги защитаваме, да защитаваме техните права. Бих искал да подчертая една, един основен елемент от доклада Мейер. Въпреки, че са констатирани много тежки нарушения на права, залегнали в Европейската харта, Европейската комисия или казва, че не разполага с достатъчно инструменти или се позовава на други причини да не действа. Бих искала, бих искала да спомена решение на Венецианската комисия, свързана с а, Конституцията на Унгария. Що се отнася до законодателството в областта на околната среда, Европейската комисия трябва да упражнява по-строг контрол и да предприема действия за прилагане на всички разпоредби, залегнали в европейското законодателство и то на всеки един етап от осъществяването на проектите, а не след като проектите вече са осъществени. Бих искал да привлеча и вниманието на, на Европейската комисия за върху един проект, свързан с мини в Румъния, който ще бъде обект на петиции и благодаря на всички тези, които са работили по доклада. Благодаря, госпожа Алкен. Комисар Шефкович от Вили Майер for Бих искал да благодаря на господин Шефкович и на господин Вили Майер за тяхната усърдна работа. Искам просто да повторя това, което казаха колегите. Съгласен съм с почти всичко, което е казано тук, но искам само да кажа на комисаря, е, че има проблем и човешките права трябва да играят важна роля, защото ние чухме в нашата комисия, че Копенхагенските критерии е, могат е, да е, се приложат само когато дадена страна става член на Европейския съюз, но това не допринася за, наш, за доверието, което ни се гласува. Искам да използвам времето, което ми се дава за вземане на думата, за да опиша при какви условия работи нашата комисия. Те са крайно лоши. Ние всъщност ние говорим с гражданите, ние говорим непрекъснато за правата на гражданите, но когато конкретно трябва да се види какво става? Условията са крайно неудовлетворителни. Уебсайта е неудовлетворителен и а, е, а, е, вие а, е, всъщност би, а, твърди се, че може електронно да подавате жалби. Хубаво е да го чуя, благодаря ви, но все пак трябва да имаме повече средства, за да можем да направим повече проучвания по дадена жалба или също така законодателни проучвания. Разбира се, комисията трябва да го прави. Разбира се, ние трябва трябва е, да откликнем на тези е, петиции, на тези искания. Гражданите имат право на петиции по договорите. Искам да ви кажа, аз не мисля, че ние свършихме достатъчно. Е, ние сме на второстепенна комисия, т.е. много често членовете не могат да участват в работата й. Това е много важен сигнал, който ние отправяме към гражданите, защото това, което те е, са изразили, е, не е станало обект на уважение. Така че е, ние трудно се разбира на датски, шведски или е, финландски. Изобщо толкова е старомодно да се каже, че никой нищо не знае за тези страни. С други думи, трябва да се знае, че в Комисията по петициите гражданите могат да отправят жалби. Чел Хелмер. Благодаря, господин Хелмер. Господин председател, има един проблем с този доклад. Просто не е споменат проблема, който е довел до е, изпращане на най-много е, петиции през последните години. Проблема свързан с е, им е, недвижимото имущество в Испания защото брита, британски граждани са се събудили е, една сутрин, за да раз, раз, и са станали свидетели на е, разрушаване на, на техните недвижими е, имущ... Е, на техните къщи в Испания. Испания не е направила нищо възможно, за да защити техните права. Това е един скандал, но Европейската комисия и европейските институции трябва да направят всичко възможно, за да можем ние да защитим правата на нашите е, граждани. Господин Бащинаро спомена това и аз призовавам комисията да се вземат мерки и този проблем да бъде решен и то да бъде решен колкото се може по-бързо. Благодаря ви, господин Хелмер. Господин Салвини има думата за минута и половина. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Благодаря и за доклада. Ще го гласуваме утре. Да не забравяме обаче, че този дебат не е никак нов. От, отдавна обсъждаме това колко сме близо и колко сме далеч от европейското гражданство. 1160 жалби имаше миналата година, 1000 бяха пратени направо към деловодството и не бяха приключили. И това е пример само от ми... не бяха приключени. Това не е само от миналата година, а от предходни години мога да ви дам още по-красноречиви примери. Може би трябва да се случи някакво небесно чудо, за да се справим всъщност с всички петиции, всички петиции да приключим на време. Не знам аз дали тази гражданска инициатива ще бъде това небесно чудо, дали в крайна сметка милион подписи ще ни накарат да се задействаме. Друг един такъв щекотлив въпрос е двойното седалище на Европарламента в Брюксел и в Страсбург. Дори 400 милиона подписа да има, пак няма да направим нищо. Навсякъде е има урязвания, бюджетни ограничения в Гърция, Франция, в Италия, в Португалия, в Испания, а ние тук харчим пари. Със сигурност това не е начина по който ще се доближим до европейското гражданство. Благодаря. Госпожа Верман има думата за минута и половина. Всъщност, в, така, преди година и половина се говореше за напредъкът. С годишния доклад подчертава, както и доклада от 2009, както и 2008 година, нещо, което няма нищо общо с работата на господин Мейер. Аз му благодаря за това, но все пак, когато фактите говорят и боговете мълчат, защото държавите членки са едни и същи, фактите са едни и същи, от години наред е, петициите засягат е, липсата на прилагане на директива директиви е, и по този въпрос бива сезиран Европейския парламент. И тогава ни става ясно доколко се прилага законодателството и се търсят решения за да се намали броя на жалбите. Трябва ли да има повече директиви за по-добро прилагане, по-добър контрол, е, като комисия ние е, сме зависими от сътрудничеството с съвета и с Европейската комисия. Но много често съвета просто отсъства трябва да се подобри начина по който работим, работата ни е забавена или просто изтикана в страни е, и е, тукашната дискусия не води до последици. Знаете, че сега има по-малко петиции, отколкото в миналото, но това намаление може би означава също така, че гражданите и гражданките вече не виждат смисъл да подават петиции. Мисля, че докладът е точен, особено в заключенията си, е, които е, безрезервно подкрепям. Е, сега ще чуем останалите изказващи се. Госпожа Мацоне. Благодаря. Благодаря на комисар Шестович, благодаря Шевкович, благодаря и на евродепутат Мейер. Много интересен неговия доклад, тъй като отразява какво сме направили миналата година. Признава успехите, но е и критичен. Аз съм за критиките, защото ни позволяват да работим по-добре. И аз съм на мнение, че отчитаме повторение на тематиката на петициите. Това значи, че сме неефикасни в ответните си действия. Околната среда. Околната среда е определено най-често срещания предмет на жалбите. В момента обсъждаме доклад, който изисква преки действия от страна на комисията в отговор на жалби на европейските граждани. Миналата година приехме регламента за гражданска инициатива, която дава законодателна инициатива на населението. Гражданската инициатива е нещо ново и в този смисъл смятам, че Европейската Комисията на Европейския парламент по петиции следва да участва в регламентирането на този законодателен механизъм. Може би трябва да започнем с едно публично изслушване. Така, всъщност бихме легитимирали самата инициатива. Хартата за основните и ненакърними човешки права. Тя също е проблем занимава европейското гражданство и на 6 октомври е предвиден семинар с участието на специалисти, които биха, чието заключения биха могли да, да бъдат използвани от Комисията по петиции със сигурност не бихме могли да разрешим проблемите на европейското гражданство в нашата парламентарна комисия, но бихме могли да намерим начин за по-добра работа. Благодаря. Сега има думата господин Кашман за минута и половина. The... Господин председател, аз приветствам доклада Комисията по петициите от 2010 година, обаче искам да отдам дължимото на работата на секретарията с Дейвид Ло, защото те работиха с хиляди петиции и това показва, че системата е успешна. Аз искам освен това да подчертая и сътрудничеството с Европейския е, омбудсман и сътрудничеството с сегашната комисия, особено комисар Рединг, която винаги винаги е присъствала на работата на нашата комисия. Искам да подчертая значението на харта за основните права. Сега тя влиза в сила и е, трябва все повече да се позоваваме на нея в работата. Обаче аз мятам, е, че фонда за стабилизиране не е достатъчен в областта на правата на собственост и дългия въпрос е, за това, че някои е, къщи са незаконно построени, незаконно закупени в Испания. Това е скандал от 2004 година е, господин Хелмер го каза, обаче е, комисията и Европейския съюз няма нужда да се занимават с този въпрос, защото само испанското правителство може да разреши въпроса и трябва да се занимае въпроса с него, защото тревогата растат. Има все повече петиции, е, има и други части на Европейския съюз, които са засегнати България и Кипър. И за това ние непрекъснато препоръчваме от името на Европейския съюз и на нашата Европейската комисия е семинар на високо ниво по въпросите за правата на собственост, за купуването на собственост в е, чужди страни, да се заемем веднага с този въпрос, когато искаме да защитаваме нашите граждани за в бъдеще. Благодаря, господин Кашман. А сега за две минути давам думата на господин Булан. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на господин Майер в качеството му на докладчика, както и на думите на колегите ми, които понякога бяха критични, но до отчетния доклад за 2010 година е чудесен повод да говорим за комисията по петиции, защото тя остава твърде слабо познато, но все пак това е комисията, която има пряка връзка с гражданите, която може да бъде и физическа връзка, защото гражданите могат да участват в нашите дискусии. Легитимността на парламента е необходима неопровержима. Той има дълъг опит, благодарение на пряката му връзка с гражданите. Всеки петиционер или жалбоподавател може да дойде в парламента и да защитава своята петиция. Ние можем да приветстваме и спокойния дух, в който работи петицията, независимо от това, че някои случаи са болезнени. Европа е такава, каквато трябва да бъде, трябва да слуша гражданите и да се опитва да търси решение и да ги защитава. Но е, средствата, с които, решава, е, с които действаме, са ограничени. Понякога има имаме жалби за околната среда, когато проектите вече са почти приключени. Но има и конкретни случаи по семейно право за децата в случай на разводи. През ноември имахме мисия по този въпрос. Съжалявам, че националните ведомства не винаги се отзовават и ни помагат. Искам да благодаря на Европейската комисия по разследванията, които често провежда, макар че често може да отиде по-далеч в търсенето на истината. Искам да поздравя и конструктивната ни работа с Европейския омбудсман. Искам да кажа на гражданите, продължавайте да се обръщате към нас с петиции. Ние сме пряко избрани от вас и ролята ни ще бъде винаги да защитаваме вашите интереси при строгото спазване на европейското законодателство. Благодаря, господин Блан. Госпожа Флашикова, една минута. Господин комисар, Радвам се, че сте тук сред нас. Знаем, те, че вие сте положително настроен към работата на нашата комисия. Някои е, така показаха, че са отчаяни, но все още жалбоподавателите и подавателите на петиции са многобройни. Много от колегите споменаха че много често европейското законодателство не е добре разбрано от гражданите, не е правилно разбрано и оттам и петициите са недопустими. Ако е, не искаме да спадне интереса на европейците, на гражданите към Европейския съюз, то нещата трябва да станат много по-ясни. Но много често вносителите на петиции е, не разбират е, докъде се е, стигат прерогативите на европейските институции, докъде са прерогативите на държавите членки. За това трябва да информираме по-добре нашите съграждани, да кажем какви са нашите правомощия, какви са правомощията на държавите членки и на националните власти и кой за какво отговаря. Сега процедурата Catch Eye. Госпожа Басеско, една минута. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да поздравя колегата Мейер за, за лично извършената работа. Тук са заложени основните е, препоръки за работа на комисията Пети и бих искала да спомена един проблем, който води до неефективната работа на комисията, недостатъчната информираност на, на гражданите. Е, поради това много от внесените петиции са недопустими. Трябва да има по-голяма прозрачност. Тази прозрачност до голяма степен се е, насърчава от самата комисия петици, по петициите. Трябва да вземеме по-важни и по-активни мерки за прилагането на гражданската инициатива. Бих искал, искала също така да подчертая ролята на тази комисия за прилагането разпоредбите на хартата за основни права. По този начин ние подобряваме живота на нашите съграждани. Госпожа Магинес. Благодаря, господин е, председател. Аз току-що напуснах комисията по петициите и бих искал да благодаря на колегите за е, отличната работа. Бих искала да кажа, че верно, че ние постигнахме и много успехи и е, успяхме понякога да доведем нещата до там, държавите членки да изплатят обещетения на е, граждани, но, но, но понякога някои петиции остават е, без е, резултат. Майкъл Кашман е прав, когато повдигна въпроса с недвижените е, имущества и недвижените имоти. Ние тук говорим за повече Европа и мисля, че тук в тази област има нужда от повече Европа и по-специално законодателството свързано с недвижимите имоти. Благодаря. Благодаря. Приключихме с процедурата Catch DI и давам думата на комисар Шевкович. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички изказвания и за отличната работа на комисията по петициите. Бих искал да взема отношение по някои от изказването. Разбира се, основната роля на комисията е да прилага разпоредбите на, на договора. Ние трябва да спазваме закона, ние трябва да спазваме законите на европейско ниво, на национално равнище. В противен случай, каквото и да направиме, каквато и мерка да вземеме, е, тя може да бъде е, е, обжалвана в Европейския съд. За това е важно да прилагаме правилно мерките и разпоредбите, защото ние отговаряме, ние сме отговорни за това. Разбирам и вашата загриженост за това, че много от жалбоподателите не са удовлетворени от резултатите, защото може би не са били предварително добре информирани. Разбира се, може да се подобри системата на комуникиране, да се обяснат по-сложните законодателни актове и това наистина е много важно и госпожа Мацони, господин Ал, и госпожа Алкан участваха в семинара, който организира Генерална дирекция екология по тази сложна тема относно е, сложността на законодателството. Е, няколко пъти бе повдигнати въпроса, свързан с основните права. Разбира се, трябва и тук, в този случай трябва да прилагаме е, закона. Е, хартът е, понякога петициите е, от отнасят да теми, които са извън европейското законодателство и от тук разочарованието на жалбовносителите. Е, трябва ще, ще организираме специална конференция относно приложимостта на хартата. Тази конференция ще бъде организирана следващия месец и там ще се обясни какво е естеството на хартата, какви са и каква е връзката с останалите законодателни актове. И на последно място гражданската инициатива. Работиме в тясно сътрудничество с Комисията по петициите, с госпожа Мацони от, от, по различните е, мерки и правила. Многократно подчертахте значимостта на тази инициатива и ще постигнем компромиси в Европейския парламент ще се проведе е, изслушване на тази тема. Сигурен съм, че Комисията по петициите ще участва в това мероприятие, за да се да вземем решение по какъв начин тази инициатива ще се впише в общите ни дейности. Проче. Благодаря, господин комисар. Господин Мейер, искате ли да вземете думата? Да, благодаря. Дебата ни си напосочи какво ни притеснява, какви са опасенията на нашата комисия по петиции. На първо място искам да подчертая колко е важно да скъсим административното разстояние между нас и гражданите. Имам предвид, че понякога от началото на процедурата, а именно има жалба комисията по петиции, иска информация от държавата членка. Държавата членка ни дава отговор и така нататък. И когато става дума, особено за опазване на биоразнообразието в Евросъюза, то това вече биоразнообразие е нарушено. Злото е причинено. След това да повишим критериите за съдействие, в смисъл такъв да работим по-бързо и по-ефикасно тук между нас самите. На трето място, гражданската инициатива и нейната ефикасност като процедура, защото всъщност има право, европейското гражданство за пръв път има право да прави законодателни предложения на, Евро, на Европарламента. По въпроса за недвижимостите в Испания, недвижимите имоти не бяха споменати, защото просто решихме наша, представенето на нашия доклад да не бъде подробно, а глобално. Но така или иначе дебата е открит. Дебата в търсене на законодателни юридически инструменти, които да дават пълна гаранция за прилагането на хартата за основни човешки права, правото на собственост, включителност включително. Благодаря отново на всички колеги, на които работиха при, с мен при списването на доклада. Благодаря и на секретарията. Надявам се, че утре ще гласуваме доклада за 2010 година и се надявам горещо. През 2011 година не трябва отново да почертаваме дебело бързината, с която трябва да работим, особено когато става дума за спасяване на биоразнообразието. Благодаря. Благодаря ви. Аз, господин, казва председателя, утре ще се гласува доклада на колегата Мейер в 11.30.